господин Жан-Мари Люпен. Честно казано, това не е точно по темата, която обсъждаме, но така или иначе благодаря. Следващия оратор Карлос Коелю. Благодаря, господин председател. Е, уважаеми господин комисар, е, при изборите за Европа Европейски парламент е, е, през май е, ще се проведе всъщност важен избор. Става дума за това какъв Европейски съюз желаят гражданите. И в никакъв случай не бива да се допуска изкривяване на техния вод. Има сили, които желаят всъщност да въздействат върху гражданите, като не се плашат пред никакви от никакви средства, най-вече в рамките на цифровата среда, е възможно много лесно да подведеш избирателите и да изкривиш гласа им. Много от гражданите се тревожат от, това, от това, че в крайна сметка е, ще има дезинформация, ще има опити за атаки, ще има е, опити за подкопаване на е, демократичните и честни избори. Ще трябва да защитим данните на платформите, защото те най-често са цел на атаките. Естествено, не бива да забравяме и работата във връзка с Фейсбук, с електронните платформи, Всъщност трябва да запазим идентичността на Европейския съюз, трябва да запазим доверието на гражданите в възможностите на институциите. Благодаря ви. Благодаря. Господин Айгенфрайнд, в самото начало искам да кажа, че това не би трябвало да бъде полити... партиен въпрос. Всъщност всички ние би трябвало да се борим срещу фалшивите новини, дезинформацията и пропагандата. Боя се обаче, и това, го каз... това каза и господин Теличка, Държавите членки не са наясно с този въпрос и не обръщат достатъчно внимание на опасностите. Ще продължа на немски. Цифровата медийна среда от последните години води до много положителни промени, но същевременно противниците на демокрацията, на словото, на свободата на словото, също се възползват от тази среда. Изборите в САЩ показаха какво може да се случи, ако не сме бдителни. И така, в рамките на платформите и на цифровата среда има толкова много възможности, че ще бъде много трудно да защитим неприкосновеността на нашите избори. Много често на практика установяваме, че когато е разпространена вече една неверна новина или лъжа, ни е необходимо много време, докато я опровергаем. Социалните медии, като Инстаграм, Твитър, Фейсбук, играят много важна роля. Бих казал, спорна роля. Изкуственият интелект даде възможност да се разпространяват фалшиви, неверни новини и лъжи как Европейския съюз всъщност ще запази своята легитимност и ще запази неприкосновеността на изборите. Това е основният въпрос необходими са стратегически е, виждания, една силна стратегия, за да предотвратим разпространението на неверни новини и изкривяване на вота на гражданите. Благодаря. Господин Фройнт, е, има въпрос с е, синя карта от вас от господин Рубик. Е, благодаря на колегата Фройнд. Е, той е журналист и познава много добре тази проблематика. Е, ние знаем, че още тази седмица в крайна сметка ще се вземат решения във връзка с киберсигурността и съответните актове. Държавите членки трябва да вземат предпазни мерки. Съществуват е, и много проучвания, изготвени от службата на Европейския парламент във връзка с е, киберсигурността. Естествено, ние се опитваме да проведем и аналитични тестове. Смятате ли, че в Европейския съюз това е достатъчно или трябва да се предприеме повече? Имате възможност да отговорите. Е, скъпи колега Рюбих, никога не можеш да кажеш направил съм достатъчно, за да защитим неприкосновеността на изборите. Но а, ние говорим сега за европейските избори и се страхувам, че малко сме позакъсняли с а, този дебат. Е, надявам се, че мерките са започнали много по-отрано, за да не се случи си, това, което преживяхме с Брексит и Тръмп. Грация. Onorevole Giambaschi, prego Господин Джамбаски, една минута. Сеньоре президенте, уважаеми колеги уважаеми членове на европейския парламент! безспорно е че нашата демокрация е нещо което трябва да пазим и за което трябва да се борим. очевидно е също така че редица представители на тази институция се притесняват че предстоящите избори за европейски парламент ще бъдат похитени от някакъв външен фактор. като пример за това често в тази зала чуваме заклеймяването на популисткото дясно и колко опасни са електоралните успехи на десните партии в европа наглостта на либералите в тази зала няма край и не спира да ни учудва. те подценяват здравия разум на европейския избирател опитвайки се да пробутват тези че щом определени партии имат успех на избори то задължително това е резултат от някаква мистериозна външна намеса. нека припомним на уважаемите представители от либералните елити че вече повече от две години слушахме как мощна руска намеса в президентските избори в съединените щати през две хиляди и шестнадесета година била помогнала на президента тръмп. разследването водено от робърт мюлер не откри никакви конспирации. разберете не можем да обвиняваме всеки чиито позиции не харесваме че е избран благодарение на външни сили. това подкопава доверието не само към институциите но към демокрацията и по специално способността на хората да правят информиран избор за бъдещето си. благодаря за вниманието. E госпожа шаке благодаря, господин председател. Колеги, демократичните права на всички граждани са застрашени ако има атака на изборите. Хората са обект на автоматични лъжи, които се разпространяват като огън по интернет. Ние трябва да бъдем бдителни. Техническите платформи като YouTube, Facebook и Google обещават, дават обещания, но без съответните алгоритми ние изнасяме навън нашата отговорност. Без алгоритми, без проучване, никой не може да каже какво е ефекта върху... от технологиите върху демокрацията, което е неприемливо. Трябва да действаме още сега. Например, Министерство на САЩ подало жалба срещу Фейсбук – Нека да направим така, че това, което не е позволено офлайн, да не е позволено и онлайн. За да изпълним нашите обещания, трябва да проучим събирането на данни и практиките, свързани с микротаргетинг. Нямаме време за губене. И на последно място, и тук се обръщам към всички в залата, всички политически партии на Европа, ние самите трябва да поемем отговорност. Призовавам колегите и кандидатите за европейски избори да подпишат изборния обед на electionpledge.eu, защото ние трябва да устояваме принципите, да се противопоставим на места в изборите, да поемем своята отговорност. Европа е толкова силна, колкото най-слабото и звено. Трябва да направим така, че нашите мерки да зачитат основните права на всички европейски граждани. Благодаря, господин председател. Следващия оратор за една минута. Thank you. Господин Тарант, да, благодаря. Неприкосновеността на избирателната система е, е много труден въпрос. Е, е, той се отнася до неприкосновеността на избирателния процес като цяло. Е, знаете, е, за Кембридж Аналитикъл, за е, коефициента на интелигентност. Е, е, да, е, съгласен съм с колегата с Хаке, но трябва да кажа, че Фейсбук като компания, естествено, ръководи сама своята дейност и направлява дейностите си, но ние бихме могли да предприемем съответните действия, за да попречим на вмешателство. Нека да не забравяме и необходимостта от свобода на словото, да помислим за използването на данните от Фейсбук, е, нещо, което е, вече сме обсъждали и сме предприемали мерки, решавали сме ги, одобрявали сме ги и сега те трябва да се прилагат. Е, нека да вярваме в това, че доброто ще победе. Ще победи. Аз вярвам. Господин Тарант, към вас има въпрос с синя карта от госпожа Грапини. Е, аз съм е, съгласна, че има манипулации от страна на платформите. От друга страна, вие казвате, че има нужда от, е, от Фейсбук. Ние трябва да подкрепяме цифровизацията. Какво да предприемем, ако Фейсбук продължава да държи фалшиви акаунти, блокираш го, той се появява отново. Как да предотвратим тази заплаха от Фейсбук? Господин Тарант, имате думата. За съжаление не съм толкова умен да отговоря на въпроса ви. Съгласен съм с това, което се каза, че това, което се е забранено офлайн, трябва да е забранено и онлайн. Има толкова много коментари, ще те убия, примерно. И защо трябва да търпя това? Това не означава, че цифровизацията и социалните медии не бива да съществуват. Те трябва да, се, да бъдат контролирани и да бъдат човешко пространство, а не някакво враждебно и нечовешко пространство. Господин Любретон. Благодаря, господин председател. Европейските избори трябва да бъдат свободни и справедливи. Следователно съм съгласен с това, че трябва да има текст, е, за да не се допускат дезинформационни кампании. Създаването на европейска предизборна мрежа е положителна идея, доколкото е, дава възможност за обмен на информация, без това да е посегателство срещу суверенитета. Само, че нека да не допускаме легитимните а, е, притеснения от е, киберсигурността да доведат до цензура. Всички имат право да критикуват Европейския съюз, дори да предлагат той да се замени с Съюз на нациите. Не бива да се подаваме на изкушението за ограничаване на свободата. Господин Радев, за минута и половина заповядайте. Господин председател, уважаеми господин комисар, дами и господа! последните години международната среда се промени значително и станахме свидетели на редица кибератаки ръководени както от държавни така и от недържавни участници по време на предизборния процес в сащ франция и други страни. тези атаки са предназначени да сътворят хаос и да попречат на нормалното протичане на най демократичния процес да подкопаят доверието в неговото изпълнение и резултат да създадат усещането че демокрацията е лесно уязвима с един клик и тя може да бъде поставена на колене. с оглед на предстоящите избори за европейски парламент най демократичната институция на европейския съюз нашето задължение е да гарантираме че изборният процес ще протече нормално без да бъде възпрепятстван и неговата легитимност няма да бъде поставена под въпрос заради кибератака. тук са необходими усилията не само на европейско ниво чрез споделяне на информация за заплахите но и подготовка от страна на националните органи които ще гарантират киберсигурността на вота. затова приветствам наскоро проведената симулация която събра на едно място представители на националните органи за киберсигурност европейския парламент европейската комисия и европейската агенция за киберсигурност. важно е такива симулации да се случват и на ниво държави членки за да бъде подготвена всяка една от тях да реагира на евентуална кибератака преди и по време на вота. нека да бъда ясен ако изборите дори в една държава членка бъдат поставени под съмнение изборите в целия европейски съюз ще бъдат поставени под съмнение това би било недопустима победа за тези които искат да разделят европейския съюз и да отслабят неговата сила и ние не трябва да го допускаме. благодаря ви за вниманието. Благодаря, е, господин Кофорд. Благодаря, господин председател. Мисля, че той е много важен за нас. Ние сме единствената институция, която представлява гражданите на Европа. Ние държим да защитим правото им да участват в избори без да им се влияе от дезинформация и всякаква друга намеса. Не бива да сме наивни. има много а, посегателства срещу изборите. Ето защо платформите трябва да бъдат прозрачни и да се съобразяват а, с а, закона. Искам да кажа също така, че демокрацията е и начин на живот. И всички партии трябва да постигнат съгласие за придържане към истината и да се и да противодействаме на всички, които искат да влияят на нашите избори. Благодаря, господин Карим, за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Да, проблемите са навсякъде в Европейския съюз. На практика няма незасегната държава член. Резултатът е компрометиране на политическите играчи, на политиците, на, на парламентите, на институциите в Европейския съюз. Ние в Обединеното кралство на практика видяхме хора като Джеймс О'Брайен, като Карл Воган, които а, хвърлиха толкова много пари а, за а, една а, безпредседентна медийна дезинформация. И ето, а, сега партията Брексит, която а, получава пари, а, тя на практика използва този поток от средства и финансови ресурси, за да подкопава действията на Европейския съюз и неговото реноме. Откъде идват тези средства? Трябва да попитаме най-сетни и да разберем. Карлс Коегас, да. Благодаря. Уважаеми колеги, от дълго време Европейския съюз е избрал най-лошия вариант за борба с дезинформацията. Преструваше се, че тя не съществува, независимо от Кембридж Аналитика, алгоритмите на Фейсбук и Google. Не можем да пренебрегнем техния ефект върху европейската демокрация. Те засилват езика на омразата и популизма риска от манипулиране на предстоящите избори чрез фалшиви новини, дезинформационни кампании и кибератаки е висок. Русия финансира кампанията за излизане от Европейския съюз в Великобритания, както казаха колегите преди малко. Господин Путин направил опит да се намеси в изборите във Франция през 2017. Говори се и за китайска намеса. Киберпространството няма граници. И Европейския съюз е изложен на опасност. Трябва да попречим на Кремъл и на Китай да манипулират европейските избори през 2019. Благодаря госпожа Бресо за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Цифровизацията на економиката създадаха нова стратегическа потребност, а именно да се гарантира на всички граждани и стопански субекти да растат, да се развиват в защитено пространство. Ние трябва да предприемем бързи мерки в момент, в който обсъждаме и изграждането на мрежата 5G със своите възможности и рискове и евентуалната намеса от страна на Русия и други субекти. 40 дни преди избори заплахата е реална. Органите в Германия, Естония и други да е вече бяха обект на координирани атаки. Ето защо наша отговорност е да отговорим на тази опасност. Комисията предложи пакет който трябва да бъде прият положително, но Европа се бави. Ние имаме нужда от повече инвестиции, повече координация между държавите членки и да не се допусне недопустима намеса от типа на Кембридж аналитика. Това е целта, която трябва да преследваме всички заедно. Благодаря колегата Пирко Руонен Лернер. При свободни и демократични избори е, гражданите имат възможност да изразят своята воля, е, най-вече е, да определят посоката на политиката за следващите години. Това е особено важен момент във връзка с предстоящите избори, защото Европейския съюз се намира на кръстопът след миграционната криза и в контекста на Брексит. Трябва да си дадем сметка, че демокрацията е крехка и трябва да бъде защитавана навсякъде в Европейския съюз. Опасностите са и отвътре, и отвън. Е, злосторниците се опитват на практика чрез дезинформация да е, повлияят на резултата на изборите, чрез е, хакване на системи, чрез отказ на интернет услуги и така да изкривят картината от изборите, да поставят под въпрос надежността на избирателните системи. И трябва, освен това, да се погрижим за по-голямо участие на гражданите в изборите. Благодаря. Господин Здеховски има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, тази дискусия е много хубава. Всички искаме да се направи повече, за да сме сигурни, че предстоящите избори ще бъдат неутрални в един свят на киберсигурността. Но искам да ви кажа едно нещо. Този дебат не е ли закъснял? Опитахме се да изложим своите становища тук, но трябваше да се задействаме по-рано срещу лицата, които повлияха на изборите в миналото. Приветствам пакета на комисията, но нека си го кажем честно, господин комисар. Няма да обазим предстоящите избори с този пакет. Трябва да работим систематично, дори когато вече не сте комисар. Трябва да направим така, че за в бъдеще никои избори да не бъдат повлияни от външни фактори. Всички политически партии се обявиха за борба с фалшивите новини, но за тази цел е необходимо да се образоват гражданите. Те трябва да са готови да търсят истината. И колеги, призовавам ви, нека да помогне на гражданите да търсят истината, да разширят знанието. Господин Мариас, неприкосновеността на нашите избори е първостепенна задача. Това означава, че медиите трябва да осигурят разнообразие на гледните точки. Ако се наложи цензура, ако попречат на изразяването на определени гледни точки, е, ще се провокира е, фабрикуването на фалшиви новини. Аз нямам достъп до частните или обществени медии в Гърция. Нашият глас не се чува. Е, и заедно с това е, сондажите въобще не отразяват е, моята партия във въпросниците, които изпращат на гражданите. Това не е демокрация. Не може, не може да се запушват устите на партии като моята. Не може така да се водят избори. Изпращали сме протестни писма на медиите в е, Гърция, на социологическите агенции, на други. Господин комисар, искаме вие да се намесите, защото няма свободни избори без свободен обмен на идеи в Гърция. На, на, нашата уста е запушена. Благодаря, господин Макалистър. Господин председател, господин комисар, уважаеми госпожи и господа, като председател на Комисията по външна политика ще кажа няколко думи за външнополитическото измерение на неприкосновеността и защитата на неприкосновеността на изборите. Вторият доклад за стратегическата комуникация на Европейския съюз срещу неверната пропаганда във връзка с регламента за политическите партии е, и политическите фундации показахме е, колко е, агресивни са действията, когато става дума за разпространяване на неверни новини. Естествено, работни групи трябва да работят много активно преди изборите, за да анализират цялата информация и да разкриват тези информацията на европейско равнище трябва да защитаваме нашите ценности срещу кибератаки и е, срещу други опорити опити да се е, е, от изкривят е, избирателните процеси и резултатите от изборите. Е, социалните е, медии, платформите, инициативите, е, гражданските общества трябва да бъдат много активни, за да защитим неприкосновеността. Господин Макалистър, има въпрос е, за вас. Приемате ли? Господин Геониш, заповядайте. Благодаря, уважаеми колега. Благодаря, господин председател. Господин Макалистър, вие споменахте фалшите, фалшивите новини, идващи от Москва. Аз лично нямам е, примери. Е, не съм адвокат е, на руското правителство. Има ли обаче фалшиви новини, идващи от Русия, които са също толкова сериозни, както у нези, които се разпространяват от американското правителство? за международни наказателен съд и Колин Пауел за химически, за нападение с химическо оръжие, което всъщност беше безобиден бял прах. Го... Господин Гониш, позволете ми на немски да ви отговоря. Знае, че очаквате сериозен отговор. Може би ясно ми е, че от вашият край на залата естествено няма да се пропусне нищо, за да защитите Москва. Много масивни бяха руските опити да се подкопае европейското единство партии като вашата всъщност се е, подпомагат именно от е, е, руски сили и спрете да подкопавате европейското единство. Това мога да ви кажа. Господин Кели, за една минута. Дискусията съвсем своевременна, особено на фона на европейските избори, само след 6 седмици. Искам да поздравя комисаря за предложенията и за положените усилия за борба с това притеснително положение. Марк Зукърбърг в парламента посочи, че намесата не е обект на нисходяща тенденция и трябва да направим така, че тя да намаля още повече. Относно тези фалшиви акаунти и хората, които заплашват да убият господин Таран, които също имат фалшиви акаунти, най-вероятно. Има ли начин да следим фалшивите акаунти? преди да се превърнат в акаунти, т.е. предвижда ли се парола за доказване на идентичността, самоличността, преди човек да създаде акаунт на социалните медии. Защото докато съществуват фалшивите акаунти, те ще могат да правят безнаказано каквото си искат. Благодаря, господин Розате, за една минута. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Е, е, е, благодаря на вас, господин председател. Много сигнали има за това, че има враждебни опити за посегателства върху неприкосновеността на европейските избори. Това са руските тролове, които очевидно ще направят много опити да е, застрашат е, резултата от изборите и да подкопаят действително доверието на европейските граждани в Европейския съюз ние не можем да бъдем бездействени, като имаме предвид тези практики или да ги премълчаваме. Обменът на опит естествено е нещо много важно и хубаво, но въпросът е как да спрем злоупотребите, как да спрем дезинформацията. Работните групи, посветени именно на тези въпроси, трябва да бъдат подпомогнати. Е, и да работят много интензивно, защото става дума за заплаха за неприкосновеността и е, единството на Европейския съюз. Господин Лопес Сагия. Господин председател, господин комисар, свободата на изразяване не ти дава правото да обиждаш или клеветиш. И свободата на информацията не е право да лъжеш и манипулираш. Без тези ключови принципи свободното общество става уязвимо. Демократите трябва да предприемат нещо, имайки предвид киберреволюцията, която преживяваме. Демократичното общество трябва да се защитава с една киберстратегия. И да, за да се противодейства на хибридните атаки с тролове. По този начин се осигурява информиран дебат преди изборите. Ние трябва да предоставяме информация за бъдещето на Европа в едно демократично пространство и в едно свободно и демократично общество. Ето това е предизвикателството пред Европа. Действително става дума за екзистенциална заплаха. Благодаря, господин председател за европейската демокрация е много важно да предотвратим опити за намеса в изборите на каквото и да е ниво, включително и на ниво европейски избори. Трябва да се положат усилия за осигуряване на прозрачен изборен процес, който да използва доказани и безопасни средства. За европейската демокрация не по-малко опасно е да виним за проблемите в Европа, Русия и други глобални фактори. Опасявам се, че след изборите ще има дълъг период на самозалъгване сред федералистите, както и в САЩ. Някои политически сили искат Обединеното кралство да напусне Европейския съюз и те ще бъдат наказани на предстоящите избори. Европейците не искат свръх държава, те искат независими нации, ще докажат това на изборите. Благодаря, госпожа Миранда, за една минута. Благодаря, господин председател. а Днес преди обед по Туитър с фалшив акаунт бяха отправени обиди към мен. След това последва същото и с фалшив акаунт в Фейсбук днес преди обед. Аз исках всъщност да се изкажа и е, на практика нищо лично нямаше в тези обиди, но е, ставаше дума за е, разпространение на неверна информация и атака. Трябва при всички положения да осъзнаем рисковете от дезинформация и от гледна точка на киберсигурността. Милиони ползватели на различни а, акаунти във Фейсбук, в Твитър и така нататък всъщност стават жертва на расистски дискурси, на а, ксенофобски послания и всичко това наблюдаваме във Фейсбук, в Твитър. Трябва е, да анализираме всичко това, което тече по тези платформи. Госпожа Грапини. Не е тук. Тогава господин Здроевски, който е последният оратор. Господин председател, в продължение на две години аз работих в Комисията по тероризъм. Често говорихме за киберпрестъпления, за киберзащита. Искам да кажа, че информацията, която получаваме за терористи, които не само а, поставят а, бомби, а, могат да предизвикат и една метафорична експлозия с новини. Всъщност, когато ние говорим за лица подаващи сигнали, нека да осигурим защита на онези, които проверяват фалшивите новини и предоставят фактически точна информация. Не по-малко важно е да, се, да противодействаме на онези, които разработват фалшиви новини, фалшиви критики срещу политически партии. Ако искаме Европа да е в безопасна и избирателните системи трябва да бъдат надежни. И чувството, че тези лоши постъпки ще бъдат разкрити е много важно. Ние трябва да реагираме при всички атаки отвън, както и да информираме гражданите. Сега ще чуем отговорите на Европейската комисия. Благодаря ви за този дебат. Ще взема отношение по два въпроса, ако не възразявате. Първо имаше редица предложения, най-вече от хора зад мен, че работата, която водим срещу дезинформацията е против свободата на изразяването, че се равнява на цензура. Искам пределно ясно да заявя по този въпрос, че никога не сме предлагали, няма да предложим, че държавен орган или частен орган носи отговорността да прецени дали е политическо изказване или политическа информация е вярна или не, добра или лоша. Мерките, които насърчаваме с кодекса, имат за цел насърчаване на прозрачността на политическия дебат и изказвания, повече прозрачност за происхода на някои политически съобщения, да е ясно откъде идвате, за да могат гражданите да са в по-добро състояние да анализират информацията и да сформират свое собствено мнение за нея. За това става въпрос по линия на този пакет от мерки. По-голяма прозрачност при политически реклами, спонсорирано съдържание, борба срещу ботовете, фалшивите акаунти, използването на лица, които проверяват фактите по-ефикасно, да има независим надзор, както казаха мнозина, за да знаем какво се случва в социалните медии. Да има и коригиращ механизъм, когато се разпространи фалшива информация. Това е квинтесенцията на свободата на изразяването, според мен. И това е много далеч от цензурата в какъвто и смисъл да влагате в това понятие. На второ място, киберустойчивостта и нейната значимост. Защитата срещу кибератаки и намеса. Това е много важно. Акт за киберсигурност, който подкрепихте, е много важен в това отношение. Новата агенция за киберсигурността също. Както мнозина подчертаха, обаче всичко трябва да се реализира на практика. Имате моите уверения, че ще положа максимални усилия от страна на комисията да следим за ефикасното прилагане на акта за киберсигурността. Надявам се, че също така ще подкрепите и центровете за компетентност по отношение на киберсигурността и центровете за проучване на киберсигурността, които ще са основен елемент от бъдещата ни киберустойчивост. Трябва да защитим критичните дигитални инфраструктурни обекти. Устоите на нашия дигитален живот и дигитален дебат ето защо предлагаме съответните мерки за 5G сигурност, за скрининг, за да могат хората да разберат колко е, е важна не само цената на дигиталните инфраструктурни обекти, но и аспекти на сигурността, свързани с тези решения. Ебрахам Линкс е казал, че изборите са на хората, те взимат решението, трябва да направим така, че това да запази своята актуалност. Благодаря, господин комисар. Сега думата има министър Чот. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, ние, ние сме задължени да защитим изборите във всичките им аспекти. Свобода на словото, право на сдружаване не е, е, бива да бъдем наивни. Тези избори няма да бъдат е, обичайните е, избирателни процеси и процедури. Е, ние трябва да е, предприемем е, сериозни мерки, за да подсигурим тяхното е, е коректно провеждане, прозрачност, при всички положения активни действия срещу дезинформацията, обмен на опит помежду ни и на най-добри практики и нека да се получим от опита, който сме насъбрали във връзка с кибератаките в миналото. Нека да помислим за прозрачността, отчетността, за неприкосновеността. Нека да спазваме разпоредбите на практика на общ общи регламент за защита на данните и да защитим надлежно и инфраструктурата и избирателната система. Готови сме за предизвикателствата, пред които сме изправени и нека да цитирам Джордж Оруел който е на власт, трябва да събере отделните парчета от системата и да ги сглоби така, че да защити надлежно своята система, да надлежно и хората. Ние трябва при всички положения да се погрижим за това да няма неверна информация, да няма неверна политическа реклама и неверни послания. Благодаря. Това ще бъде оценено от гражданите. Благодаря на министъра, благодаря на комисаря за това, че бяха с нас. Приключи Общото разискване има две тълкувания. Председателя обяви две тълкувания на правилника по предложение на Комисията по конституционни въпроси. Групата СБД внесе възражение към тълкуването на точка 32, параграф 5, първа по точка, буква втора на правилника. Това тълкуване ще бъде подложено на гласуване утре. Що се отнася до тълкуване на правило 149а, параграф 2, няма възражения, постъпили в рамките на срока от 24 часа. Следователно, това тълкуване се счита за прието в съответствие с точка 226 от правилника по отношение на общата позиция за предоставяне на доверителния фонд на Съюза Централно Африканската Централноафриканската република, представена на председателя от Комисията по развитие и Комисията по бюджета, обявено вчера по време на откриването на сесията не постъпиха възражения в рамките на 24-часовия срок. Председателя ще представи съвместната позиция на Европейската комисия. Следваща точка в дневния ред е създаване на програма Хоризонт Европа и определене на нейните правила за участие, разпространение на резултатите, докладчици. Докладчик е господин Дан Ника. Веднага му давам думата за 4 минути. Благодаря, господин председател. Господин комисар Моедас, добър вечер, уважаеми колеги. Четири месеца след е, дебата в пленарна зала, преди преговорите и след 10 е, е, и 10 месеца след представяне на комисията, за Хоризонт Европа. Много важна програма за бъдещето. Тя ще има реално въздействие върху научно-развойната дейност. Тя ще помогне за развитието на науката, но иновациите по този начин Европа може да остане конкурентно способна и да създаде висококачествени работни места. Е, мога да кажа, че преговорите, които водихме, доведоха до успех, но частичен. Ще обясня защо. Принципът на високи резултати се запазва, когато става дума за подбор на проекти. Най-малко 30% от бюджета ще се предостави за постигане на целите за климата. Това ще насърчи екологичното производство и ще бъде изгодно за крайния потребител. Е, също така 120 е, милиона за ще бъдат предоставени за малките и средни предприятия. Също така разликата между научни ще се намали различията в областта на научните изследвания чрез тази програма. Предвижда се бюджет от 3,3% в рамковата програма за държавите членки, които изостават от, в своите темпове ние целта е да Европа да бъде конкурентно способна. Новите елементи с Европейския съвет за иновации. Задачата му ще бъде да насърчава конкурентоспособността е, предвидени са пет цели адаптиране към климатичните изменения, борба срещу е, рака, неутрални градове от гледна точка на климата. Е, също така почвите очакваме и първите, първите документи. В първата програма поставихме акцент върху научните изследвания но Хоризонт 20 ще подкрепя всички етапи от научните изследвания и иновациите, в това число и фундаменталните изследвания, които са много важни за постигане на европейските приоритети. Програмата също така трябва да бъде упростена от административна гледна точка. Парламента беше сериозен и ангажиран партньор от гледна точка на съдържанието и календара, който беше амбициозен и резултатът ще бъде утвърден по време на гласуването утре. Постигнатият резултат го, говори за ангажираност от нашите партньори, държавите членки. Искам да кажа, че имаше въпроси, които не бяха обсъдени бюджета, международното сътрудничество и взаимодействието. Европейския парламент се ангажира да запази е, нивото на амбиция за следващия мандат с бюджет от е, повече от 120 милиона. Искам да благодаря на румънското председателство на Европейския парламент. Благодаря и на комисария е, успяхме да постигнем всички тези резултати. Благодаря на колегите си. Повечето от тях не са тук, но ние работихме много добре заедно и за първи път успяхме да постигнем е, единодушие. Благодаря ви. Надявам се, че всички ние е, ще постигнем положителен резултат. Господин Елер. Господин комисар, уважаеми колеги, е, днес е хубав ден за Европа, защото утре ще гласуваме за програма Хоризонт Европа. Е, програмата е много амбициозна. Е, това ще бъде една от най-големите изследователски програми в света, която ще приемем. И тази програма е в полза на гражданите. Е, ние обсъждаме е, непрекъснато климатичните промени и опазването на климата. 35% от изследванията ще бъдат посветени именно на тази тема. Говорим и за здравеопазването и здравето на хората. Желаем да се преборим с рака. Желаем е, да намалим заболяванията, раковите заболявания сред децата. Замиля... Занимаваме се с новите промишлености, с цифровата индустрия, с творческата индустрия. И тази програма е много амбициозна и в световен мащаб. Изкуственият интелект, амбициите по отношение на новите квантови технологии – въпросът за цифровизацията на производството в Европа. Това са е, гранични е, е, области на европейските изследвания, които сочат към бъдещето. Те помагат на конкурентноспособността на Европа, но, на нейната економика, на нейната промишленост, но същевременно служат на гражданите, на здравето. Не става дума за абстрактна дискусия за политика в областта на изследванията. Става дума за основите на Европа. Ние живеем в една Европа, в която се отделят много средства за социални е, разходи, е, много повече отколкото в другите части на света. Е, по отношение на иновациите, изследванията, по-нататъчното развитие на бизнеса, всичко това е в крайна сметка част от политиките на Европа европейския социален модел, обучението, образованието, общо общата отговорност на обществото за демокрацията и същевременно за спиране на климатичните промени. Всичко това са елементи от програмата, но същевременно ние трябва да сме реалисти. 120 е, милиарда евро са необходими според парламента за тази програма. Тъй като се намираме в една много конкурентна среда, конкуренцията също не е, спи, тя се развива невероятно бързо. Повечето изследвания, които са с, така, световно признати, обаче не са европейски в момента. Да кажем, тук таме ще намерите някакви изследвания по отношение на автомобилостроенето, които са, се смятат за особено важни и с световно значение. Така че е, имайте предвид, че Амазон и други предприятия е, правят обороти, които е, са много повече от този бюджет, който ние смятаме, че е необходим за реализация на програмата Хоризонт Европа. И когато говорим за промените в климата, трябва да се вгледаме критично в самите нас и да попитаме достатъчно ли е всичко това, което правим трябва ли да а, предоставим повече средства, за да гарантираме изобщо изследвания по отношение на климата и опазването на климата? Знаем, че Америка се отдръпна от а, всичко това, което е свързано с опазването на климата. Смята, че това е, не е необходимо. Европа обаче смята, че това е отрешаващо значение. И а, в този смисъл благодаря и на другите а, две институции, тъй като много бързо работихме, постигнахме добри резултати, допитахме се и до заинтересованите страни и смятам, че сега трябва да се посветим на едно много бързо изпълнение на програмата. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на комисията. Уважаеми господин председател, уважаеми е, членове за последен път имам честа, имах честа да се обърна към този парламент през декември миналата година. Приветствам политическия консенсус, който беше постигнат в комисията ИТЕ, благодаря на нейния председател господин Бузък. Приветствам способността да се работи бързо и качествено. Амбицията на парламента беше да постигнем споразумение по хоризонт Европа и решението за неговото прилагане и да се ангажират съвета и комисията в преговори. И ето ни отново тук, 4 месеца по-късно след усилена работа. Аз съм изключително щастлив, че успяхме да постигнем толкова балансирано споразумение за Хоризонт Европа. Поздравления! Поздравления господин Ника, поздравления господин Елер за а, чудесната работа, която свършихте. Беше наистина впечатляващо как работихте, как постигнахте консенсус, как всички работиха изключително усилено. Приемете искрените ми поздравления. Утре ще следя гласуването, което ще потвърди резултатите от тази работа. Поздравяваме господин Буза, който винаги присъства. Ще поздравявам съвета, поздравявам румънското председателство. И искам малко по-лично да се обърна към председателство. Господин посланник, благодаря на вас и на вашия екип вие работихте денонощно за постигането на този резултат, за което съм ви благодарен. Last week. Миналата седмица а, имах а, един прекрасен момент. Мисля, че той беше прекрасен за всички нас. А, за първи път в живота си видяхме снимка на черна дупка. Представете си един човек от преди 100 години, който да си представи черната дупка. В продължение на 100 години хората се опитват да намерят доказателство за това, че черната дупка съществува. И ние го направихме. Европа го направи, натискайки спусъка за заснемането на тази е, снимка. Да заснеме нещо, което човек дори не може да си представи. Аз е, не можех да си представя какво влияние ще има това върху света. Мисля, че имаше един учен, който каза, че а, историята науката се дели на два етапа преди снимката и след снимката този начин бих описал аз европейската наука. Ето това беше а, момента. Защото това беше момента, който засягаше въпросите на отворената наука, отвореността ни към света и така нататък. 200 учени от 4 националности бяха работили. Затова и аз съм горд, защото това е Европа. Това е нашата водеща роля в науката. Нека да се спомним всичко, което сме постигнали, когато взимаме решение за следващия период, когато въвеждаме мисиите, за да могат хората да разберат какво искаме да направим, да лекуваме болести, като рака. Ето това ще създаде връзката с хората. И това ще стане с помощта на Европейския съвет за иновациите, за финансирането, което отпускаме за иновациите, с партньорствата, които решихме да изградим, за да бъдат нещата по-лесни, по-малко комплексни. И още нещо, което беше много важно за всички нас, че това е програма за, за високи научни постижения. Дължим го на вас, на парламента, че постигнахме споразумението, че да заделим 3,3%